милиарда евро годишно. Има хора, които създават, работят в сферата на създаването на културни ценности. Това, което съществуваме тук с гласуването на авторското право и сходните права е едно обсъждане на за, зачитането на творците, на журналистите с, с правна сигурност, която не съществуваше до тогава. Това фаворизира достъпа на всички, които а, защитават творчеството, създаването на а, а, съдържание е това, което ние защитаваме, а не самата директива. Господин Шолтек. една минута. Директивата в тази си редакция ще доведе до цензура на ниво, на което не се е наблюдавала в комунистическите държави. Няма смисъл да Обеждавам те първа колегите тук в залата. Всеки от тях вече си е оформил мнението. Затова се обръщам към европейските граждани. Ако не искате да загубите остатъците от свободата си, то въздействайте на правителствата си, за да излязат държавите ви от Европейския съюз. Вземете Брексит за пример. Нека напуснем това бюрократично чудовище. Европейския съюз. Нека създадем един истински Европейски съюз, съюз на отделни държави. Синя карта ще отговорите ли на въпроса на господин Здроевски? Приемате ли въпроса си на карта на господин Строевски? Бързо dziękuję. Повидял пан że... Много ви благодаря. Казахте, че се противопоставяте на директивата, което значи, че се противопоставяте на справедливото възнаграждение е, за творците и също така подкрепяте пол-екзит или напускането на поша на Европейския съюз се ръководи. Дали тази партия, която има това за цел? Благодаря ви, но преди да отговорите има още една синя карта. Господин Кавада, искате ли да съберем и двата въпроса? Господин Кавада, имате думата. Ще бъда съвсем лаконичен, госпожо председател. Искам само да попитам колегата, който е много убедителен и твърдо убеден а, в това, че Польша трябва да я напусне Европейския съюз. Тогава, защо изобщо член на Европейския парламент, ако толкова го боли сърцето да е тук? не кръвен ни е публични е то... Не ни... Just one moment. Your microphone. Моля да включите микрофона си. Tak, ja tutaj publicznie w tym Казах го ясно тук в Европейския парламент преди около месец или малко повече от месец. Ясно заявих, че съм за напускане на Европейския съюз. Искам Польша да напусне Европейския съюз. Искам и останалите страни да го направят, за да създадем един нов Европейски съюз, който да няма нищо общо с това бюрократично чудовище, което се вълнува само от себе си. Европейския съюз е бюрократично чудовище и много ясно съм го казвал, така че не разбирам въпроса ви. В Польша се боря с всички сили, за да напусне страната ми Европейски съюз. Към момента нееднократно е съм заявявал, че ако Европейския съюз не се промени, трябва да го напуснем. И това, което се случи напоследък, това, което се случва в момента с тази директива и с други наскоро приятели законодателни текстове, само ни показват за пореден път, че Европейския съюз не бира скорост, но се движи в грешната посока. Ето защо трябва да си тръгнем и да създадем една нова Европа. Европейския съюз, на му вид, е чудовище, което се вълнува само от себе си. Председателят прекъсва оратора. Сега думата има господин Селини за една минута. Е, благодаря, госпожо председател. Първо, трябва да благодаря на колегата Аксел Фос за изключителните резултати, които постигна до момента. Мисля, че това е една от най-важните битки, водени в рамките на този мандат. Защо? Защото творците в Европа работят, но и създават и изкуство. Европейците обичат тази Европа, тъй като защитава и труда, и изкуството. На противниците на тази директива бих казал, че трябва да направят внимателен анализ. Ако платформите претендират за приходи в размер от милиарди долари от реклами, то трябва да признават и труда на онези, които им дават възможност да реализират такива приходи. Може би трябва да се борим тогава срещу рекламата в Google. Това би направило целият дебат по-демократичен и по-балансиран. Госпожо Реда, говорих говорихте за младежите. Сред тези младежи има хора, които вземат по 3 евро за чудесните статии, които пишат. Именно защото в края на веригата платформите не изплащат възнаграждение на творците. Ако искате да защитите тези хора, защитете авторското право. Господин Граматикакис. Благодаря, госпожо председател. Е, защитата на интелектуалната собственост започна като техническа дискусия, но се разви като като битка за културата и ценностите на Европа. Споразуменията показват, че авторите ще оцелеят, но Европейския съюз пое ангажимент да се занимае с огромните конгломерати и и с способността им да а, заблуждават гражданите. Изненадан съм, че колегите не разбират това. В пет глас, след пет гласувания в пленарната зала сега имаме най-добрия възможен резултат. Директивата е подкрепена от всички официални органи от авторите, от изпълнителите на изкуства. Затова при, призовавам всички колеги, които са за открит, свободен и честен интернет да подкрепят резултата от триалога. Той е добър за бъдещето на Европа, добър е за всички нас. Благодаря, господин Солик, една минута. Благодаря ви. Директивата за авторските права ще бъде изменена с настоящото предложение. И то ще ограничи разпоредбите на същата директива, основно чрез член 11 и член 13. Ако погледнете разпоредбите на член 11, става ясно, че всички, всичко съдържание ще бъде включено в защитата на авторските права, с включение на много кратки откази, но не е ясно какво значи много кратък отказ или позоваване. Също така, платформите трябва да гарантират, че няма кражба на авторски права. Все едно да искате от собственика на паркинг да носи отговорност за всички кражби в автомобилите, които са, които са се намират на този паркинг. Съжалявам, че Европейската комисия пренебрегва протестите на, на европейските граждани. Ето защо аз подкрепям заличаването на членове 11 и 13. Благодаря ви, господин Богович. Има думата за една минута. Е, спощовани, тако като имамо правицо до свобода говора на интернету, imamo tudi pravico да защитим. Доколкото има възможност за свободно изразяване в интернет, ние се занимаваме с правото за защита на културното съдържание, което е основа за нашето общество. Тези дебати изглежда, че иска да покаже, че тези права изглеждат противоречиви. Това изобщо не е вярно. Аксел Волс е извършил една отлична работа в продължение на две години и половина. Виждаме една платформа, която реализира най-важните творби, коя, и ако искаме е, независима журналистика и е, е, независима рамка, ние трябва да подкрепим тази директива. Естествено, тя не решава всички проблеми, но аз ще защитя културата, творчеството и ще подкрепя този документ, защото той е добре балансиран. Благодаря. Господин Бланко Лопес, една минута. Благодаря, госпожо председател. Никой не твърди, не претендира, извинете, за слагането на край на интернет, но в интернет не може да цари беззаконие. Ако няма използване на съдържание, няма да има творчество. Ако а, когато има творчество, трябва да има справедливо възнаграждение. Целта на текста е да се подсили позицията на творците в веригата за създаване на стойност. Не разбирам защо някои колеги от левицата защитават експлоатацията на творците, а не преразпределянето на богатството на ниво големи платформи. Никой не възнамерява да въведе цензурата, тъй като не се предвижда общо задължение за наблюдение. Онова, което предприемаме е да адаптираме законодателството към 21 век. Подсилваме свободата на изразяване и позицията на творците и авторите, гарантирайки им справедливо възнаграждение. Господин Бланко Лопес, две сини карти има за вас. Ще отговорите ли на въпросите? Господин Рюбих, ще вземе думата и след това госпожа Матаес по за 30 секунди. Благодаря, казва господин Рюбих. Един въпрос имам към господин Бланко Лопес. Вярно ли е, че всички нетърговски ползватели в бъдеще няма да носят отговорност, когато качват и свалят съдържание? Госпожа Матаес. Благодаря, госпожо председател. Колегата каза, че не може да се използват произведения, ако не се предоставя надлежно възнаграждение. Но къде е записано това в текста? Къде се предвижда конкретно в текста справедливо възнаграждение за творците? Цитирайте ми конкретния пасаж. Постигането на баланс във веригата за създаване на стойност предполага големите платформи да гарантират справедливо възнаграждение за творците. Те трябва да заплатят за стойността на творбите. Не става дума за експлоатация. Затова и не разбирам защо някои колеги от левицата отстояват изличането на ползи от малцина за сметка на творците и авторите в цяла Европа. Не съм сигурна, че отговорихте на въпроса на господин Рюбих, господин Бланко Лопес. Господин Рюбих също ви зададе въпрос. Ще му отговорите ли? Вече ви зададе въпроса. Помните ли какво ви попита? Господин Рюбих, може би, нека повторите въпроса. Исках да попитам господин Бланко Лопес дали е вярно, че всички нетърговски ползватели няма да носят отговорност, поради което гражданите няма да могат да подават жалби за нарушение на авторското право в бъдеще, т.е. отговорност ще носят само платформите. Но no creo que eso sea así. Не, не мисля, че това е така. Следващият оратор за една минута, господин Фиса Саяла. Considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a, las, a los intereses de... Един добре балансиран текст беше изготвен. Текст, който взима предвид интересите на всички. Но за сферата на спорта беше огромно разочарованието, че не се споменават изрично правата на организаторите на спортни събития. Става дума за член 12, който беше приен с 400 гласа за на последното пленарно заседание. Макар да се предвижда в включване на съображение от преамбюла, посветено на Премьер Лиг, би следвало да се преразгледа цялостният режим, за да се гарантира пълна хармонизация за организаторите на спортни събития, но Европейската комисия реши да се ограничи само с точка от преамбюла. Важно е да се спазват правата на творците, но е важно да се спазват и авторските права на организаторите на спортни събития. Все пак обаче ще подкрепя текста, защото смятам, че е много важно да защитим правата на творците в Европа. Госпожа Регнер има думата за една минута. Благодаря ви. Дебатите днес показаха, че парламентаризмът е жив, че работим ентусиазирано. На никого не му бе скучно днес сутринта. Това е сигурно. Авторското ни право, законодателството за него не е приспособено към настоящата ситуация. Платформите реализират големи печалби, не печелят обаче и по-неизвестните творци, онези, кои, чието произведения не са начало на класациите. Не бива да унищожаваме интернет, но трябва да изменим авторското право така, че то да се приспособи към условията там. Не би трябвало да се ограничава свободата на изразяване. Но ако платформите поемат цялата отговорност, това ще доведе неизбежно до филтриране при качването на съдържание и от тук до цензура в цялото интернет пространство. Аз още от самото начало настоявах за защита на творците. Те трябва да имат право на адекватно и справедливо възнаграждение. Затова съм и много разочарована от постигнатия резултат, като се има предвид онова, което гласувахме в Комисията по правни въпроси. Спонтанни изказвания. Госпожа Шойдрова за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, първо искам да благодаря на господин Аксел Фос, докладчика, за много съвестната си работа и за неговата смелост, всъщност, защото ние трябваше да се занимаваме и да се изправим с срещу една кампания. Аз ще гласувам за текста, защото е постигнал баланс между платформите, авторите, издателите и нас фактически. Никоя търговска платформа не е приета. Член 13 е най-тежкия проблем, но критиците на член 13 не дадоха отговор как да се заплаща на творците, какво да се направи всичко това е в нашия, в нашия интерес, затова аз ще гласувам за. Има а, синя карта. Обикновено направим това. Госпожа Конеч, госпожа Шойдрова, приемате ли а, синята карта? Да, благодаря, госпожо председател. Искам да задам само на госпожа Ш... Шойдрова. Какво може да каже тя за кампанията, която беше организирана от някои чешки издатели, които заплашват журналистите, че ще има последици за тях, ако гласуват за това са чехи, които имат просто различно становище отговорът. Аз искам да кажа, че това, което аз ценя и което е важно в този дебат е откритостта, прозрачността и демократичното вземане на решения. А ако позволите да ви шантажират, това е ваш проблем. Аз не се поддавам на шантаж. Кампанията си е кампания, хората изразяват становищата си. Ние трябва да намерим решение, което да е добро за всички творци. Не трябва да се поддаваме на манипулация. Господин Лопес Агилар, за една минута. Госпожо председател, след почти три години на усилена работа, би било добре да постигнем едно добро и балансирано решение. Неприемливо е обаче Европейския парламент да не си свърши работата, именно защити основните права и прав. Свободата на словото е свобода, както и свободата на творческа дейност, било то в областта на изкуствата, на литературата или на научните изследвания. Конституцията на Испания потвърждава всички тези основни права, както и хартата на основните права на Европейския съюз. Трябва да защитим творците срещу всички, които се опитват да нарушат основните ни свободи, които нарушават неприкосновеността на личните ни данни. Става въпрос за кампаниите с ботове и тролове, насочени срещу Европейския съюз и отделни членове на Европейския парламент. Уверяваме, че след приемането на това предположение ще продължава да съществува и интернет и творческата дейност, но ще има по повече защита за най-уязвимите творци. Господин Марино Пинто има думата за една минута. Senhora президент, senhoras, карс colegas, Госпожо председател, Разбираемо е, че гигантите в интернет, като Google, Apple и други, са против това предложение. То ще намали печалбите, които са реализирали в Европа в продължение на години, чрез безплатното предоставяне на съдържание, върху което имат авторско право европейски автори. Разбирам защо госпожа Реда е против предложението тя подхожда точно като пиратите и все пак е от пиратската партия. Разбирам и защо някои колеги от десницата са против това предложение. Става дума за крайно десни колеги. Те са просто против Европейския съюз. Но не разбирам защо някои, които уж отстояват европейската и националната култура, са против. Господин Пименто Лопес. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, гигантите, гигантите всъщност пазят правата на гражданите. Става дума за разпределянето на печалбите сред е, творците. Следователно има неравенство, зависимост и именно филтрите определят е, свободния достъп до културата и а, е, помагат а, за а, концентрацията. И, а, необходимо едно справедливо възнаграждение. А, което е свързано с демокрацията на културата, която е да бъде колкото е възможно, възможно по-свободна. Необходимо е да се борим срещу големите платформи и за справедливо възнаграждение на творците. Следващия оратор. Госпожа Вирконен. Благодаря ви, госпожо председател. Директивата за авторските права безспорно не, безспорно не е съвършена, но тя е резултат от много дълъг а, процес на работа, много добре договорен компромис. Затова бих искал да най-искрено да благодаря на Аксел Фос и целият му екип. Успяхте да намерите възможно най-добрият компромис и равновесие между различните заинтересовани страни. Има някакъв проблем с превода ли? Госпожо, бихте ли започнали от начало, за да видим дали всичко е наред с превода? Госпожо председател, Директивата за авторското право безспорно не е съвършена. Законодателните текстове рядко са съвършени, но тя е резултат от дълги преговори. Тя представлява един компромис и бих искала да благодаря на господин Фос и на целият преговорен екип за отлично свършената работа. Сблъскахте се с много трудности по пътя си. Целта е да защити морските права в дългосрочен план. Не бива някои да могат да ограбват авторските права на други. Особено важно е това в цифровията сфера. Важно е директивата за авторските права да не нарушава свободата на словото, т.е. не бива да се цензурира или филтрира свободата на словото, не бива да се филтрират мненията. Не, насочили сме мерките си срещу търговските дружества, които са длъжни да спазват авторските права. Или казвам с други думи, за бъдещите трябва да се здобия с нужните лицензии, което за мен е много добра новина и добър принцип за функциониране на цифровата сфера. Госпожа Гепхарт има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Две са причините, поради които не би трябвало да приемаме тази директива. Първо, стартиращите предприятия не са действително изключени от обхвата й. След три години те ще са принудени да възприемат филтрите на големите дружества. Това ще е нещо чудесно за големите американски дружества. Не би трябвало да се стига обаче до това. Същинската цел на директивата е гарантиране на адекватно възнаграждение за авторите и творците, но тя не се постига с този текст, тъй като това е включено в преамбюла, изцяло е разводнено, а не към това се стремим. Стремим се към действително гарантиране на правата на творците. Това обаче не е действително закрепено в директивата. Директивата предвижда закрила единствено и само за публикуващите издателите, извинете, на публикации в пресата. Не е предвидена защита за останалите, което е погрешно според мен. Госпожа Коста е последният оратор по процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Ние, европейците, трябва да си поставим много амбициозни цели по тази директива. Трябва да покажем на света, че не може и в цифровата среда да се нарушават правата на авторите и творците, да бъдат лишавани те от приходи, да се пренебрегват тяхната компетентност. В момента европейските граждани протестират за правата си, но и големите платформи също отстояват търговските си интереси, реализират огромни приходи от реклами, без да гарантират възнаграждение за журналистите, творците и авторите. Председателката не ви прекъсвах, но преводачите помолиха да забавите малко темпото. Имате още 15 секунди. Можете да ги използвате. Ако искате, може и да не ги използвате. Не ви чувам, тъй като микрофонът не е обърнат към вас. 15 секунди. И моля да забавите темпото. Водим битка за цивилизацията, за опазването на културното многообразие, и за стойността на работата на културните дейци и на журналистите. Борим се също за опазването на хиляди работни места в културната индустрия. Борим се също така и за качествена, добра журналистика. Фалшивите новини, които се разпространяват, твърдят, че ще ограничим достъпа до култура, но това не е вярно. Уикипедия разпространява лъжи. Господин Фри, вие давахте някакви знаци. Ще ви дам думата. И госпожо Уорд, опасявам се, че толкова много хора има, които са се заявили за спонтанни изказвания. Нека да проверя със службите какво можем. Господин Фри, Можете да вземете думата една минута и нека да бъде една минута. Благодаря, госпожо председател. Трябва да си помним да си спомням за какво беше предложена тази директива. Защото, не защото а, хората нямат достъп до културата чрез интернет. А, всички имат достъп до съдържанието, но има и също така подправено а, съдържание, има престъпления, а, конкуренция. А, и това, което се установява също така, е, че ние трябва да мислим, когато използваме някакъв текст или някакъв образ дали може да се използват безплатно определени творби, но ако творец иска да защити своята творба, това вече е обект на правото. Ако гражданите бъдат а, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин комисар. Днешните разисквания ясно показаха, че трябва да се регламентира интернет. Има разнобой дори в рамките на една политическа група. Наясно сме, че трябва да гарантираме свободата на изразяване. Едновременно с това обаче трябва да защитим авторите и творците, да гарантираме възнаграждението им. Нуждаем се от цифров пазар, нуждаем се обаче и от творческа индустрия. Без култура няма да стигнем до никъде. Затова културните дейци трябва да получат възнаграждение. Да, има проблеми с член 11, 13, 17 и други, но вече сме ги обсъждали. Днес трябва да гласуваме, за да направим крачка напред. Ако не направим тази крачка напред, то няма да направим нищо за цифровия пазар, за авторските права и опазването им. Няма да спечелим нищо. Затова нека гласуваме и по въпросните членове, които цитирах. Председателката, да, давам ви думата, защото в противен случай ще ви разгневя, разбирам. Първоначално се изказах за това текста да бъде върнат на комисията, за да се постигне по-голям баланс между свободата в интернет и правата на носителите на права. Защитата на авторското право е необходима с оглед справедливото възнаграждение на творците в условия на цифровите технологии. В момента получавам много имейли от граждани, които с всички сили се противопоставят на лобито на субектите онлайн. Но в момента положението е много по-различно с интернет в сравнение с миналото. Предвиждането, постиг... споразумението, постигнато по време на триалога, не предвижда цензура. Гарантира се свободата на интернет, но се предвижда и отговорност на онлайн платформите за това, което публикуват. Госпожа Гарсия има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Наближава края на днешния дебат. И трябва да признаем, че той беше особено разгорещан. Разгорещен не заради е, различията в мнението ви, което само по себе си е нещо положително. Дебатът обаче е разгорещен, защото обсъждаме законодателство в цифровата сфера. Важно, нужно законодателство. И аз лично съм шокирана. Има несправедливост в цифровата сектор и предложението има за цел да регулира авторското право. Мисля, че постигнахме добър баланс. Защо тогава да не го потвърдим? Целта не е да се налага цензура или ограничения, целта е да има ясни правила и всеки, който по някакъв начин е участник в пазара, знае какви са правилата, които трябва да спазва. Така че нека да подкрепим директивата. Благодаря, госпожа Уорд има думата. As... Аз говоря като говорител на Лейбористската партия в Европейския съюз като защита работник на мултимедиите, които работят в цифровата сфера. Това е най-големия закон. Той ще намали а, правата на големите гиганти върху цифровото съдържание. Това ще даде възможност а, на творците да бъдат справедливо възнаградени. Ще реши проблемите в една несправедлива ситуация и ще прекрати практиката, когато трябва да се появи нещо 50 000 пъти в YouTube, преди автора да получи някакво възнаграждение документ награждава творчеството. Искам да благодаря на организациите като UK Music и режисьорите в Обединеното кралство. Председателката прекъсва ораторката и сега вече ще можем да дадем думата на комисаря Ансип. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на уважаемите членове на Европейския парламент за проведените разисквания. Мнозина от вас говориха за филтрирането при качване на съдържание. Но нека ясно заявя, че в текста на директивата не се упоменават такива филтри. Както знаем обаче, те вече се използват от големите платформи. Директивата ще даде на гражданите ни правото да изискат повторно качване, както и да оспорят свалянето на съдържание, което са могли да качат. И това ще доведе до значително подобрение в сравнение с настоящото положение. Когато гласувате за директивата за авторското право, ще отправите послание към европейските творци. И посланието е простичко, а именно интересуваме се от вас и ви защитаваме, за да можете да продължите работата си, която е безценна от гледна точка на сферата на културата. Европа се основава на културата си. Културата е източник на ценности и вдъхновение. Крайните бенефициенти на тази директива ще са европейските граждани. По-хармонизираната нормативна уредба ще подобри достъпа на гражданите до развлечение, произведения на изкуството и качествена журналистика. Директивата, освен това, ще даде възможност на Европейския съюз да се изправи пред сложните правни предизвикателства, предизвикани от работата в цифрова среда. Наясно сме, че има различни позиции и в това няма нищо необичайно, когато се води толкова важен дебат. Изслушахме всички гледни точки, зачитаме всяка една от тях, но смятаме, че резултатът постигнат по време на триалога е балансиран и ще допринесе за усъвременяването на европейското законодателство за авторското право. Крайно време е да работим по-активно за приспособяването на нормативната уредба към века на цифровите технологии. Благодаря на председателката ви, благодаря на господин Фос и докладчиците в Сянка, както и на вас, госпожи и господа депутати. Председателят, благодаря господин заместник председател Ансип. Добър ден на всички. Поемам сега председателството. Давам думата още веднъж на докладчика господин Фос. Благодаря, господин председател. Някои от изказванията днес показаха, че сме изгубили мярката при тези разисквания. Предложената реформа няма да доведе до цензура няма да доведе до ограничаване на законното право на изразяване. Реформата ще допринесе за правна сигурност по отношение на законовите действия във връзка с съдържание защитено с авторско право. Ще дадем и повече възможности на гражданите. Google, YouTube и други не управляват и наречения shitstorm, освен това въздействат на общественото мнение. Онова, което правят те, показва колко е лесно да се използват за определени цели, определени групи от населението, най-вече младежи. Днес ще покажем дали ние като парламент, дали нашата демокрация ще може да се наложи срещу силни економически субекти. Става дума за основни права, за правото на интелектуална собственост и в крайна сметка и за справедливото възнаграждение за творците. От нас зависи днес опазването на европейските културни блага и предотвратяването на експлоатирането му от страна на монополисти в технологичния сектор. От нас днес зависи да предоставим на европейските творци подкрепата, от която толкова спешно се нуждаят. Затова подкрепете настоящото предложение. То ще доведе до една балансирана реформа. Благодаря. Благодаря. Благодаря много. С това приключваме дебатите. И сега нека да преминем към следващата точка в дневния ред, а именно Европейска доклада на господин Коцелино за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Позволете ми да започна, като дам думата на докладчика господин Андрея Коцолино. Благодаря, господин председател. Днес, както и утре по време на гласуването, ще приемем един добър текст – добър текст за следващия парламент. Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд си остават най-важните инструменти за публични европейски инвестиции за периода 2021-2027 въпреки това, комисията предложи съкрещения в бюджета, които за нас са неприемливи. Финансирането по тези фондове не е лукс, не е разхищение на публични средства. Регионалната политика допринася за запазването на работни места, за конкуренция между предприятията, за економически растеж, за устойчиво развитие, за изравняване на разликите между отделни граждани и отделни региони. Финансирането по тези фондове е основен инструмент за преодоляване на различията между регионите и за социалните разлики. Никой не може, не трябва да бъде изоставен, независимо дали става дума за гражданин, регион или по-отдалечен град. Да вземем за пример Гърция, Ирландия, както и Италия след земетресенията от изминалите години. Въпреки последните 10 години на строга бюджетна дисциплина, когато политиката на развитието бе обект на драстични съкрещения на финансирането. Нарастваше все повече значимостта на регионалната политика. Без регионалната политика по-бавно развиващите се държави щяха да станат свидетели на 50% съкръщение на публичните инвестиции. Пет са предложените приоритет. Става дума за приобщаващо, интелигентно развитие, както и за устойчиво такова, за установяването на една екологосъобразна Европа, за една на една по-свързана Европа, както и една по-социална и приобщаваща такава. Става дума за една Европа, която да установи нов социален баланс трябва да се установи една Европа по-близка до гражданите, която насърчава устойчивото развитие, по линия на местните инициативи. Това са само някои от инициативите, които са в основата на новия регламент за Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Предвижда се тематична концентрация, която предвижда да се заделят поне 30% от ресурсите за регионите за екологични предизвикателства. Освен това се обръща и по-голямо внимание на тези региони, които се нуждаят от по-активна политика за местно развитие. Минимум 10% от финансирането следва да се предостави за градските райони, за по-големите градове. 5% пък трябва да бъдат заделени за малките общини, за регионите в по-неравностойно положение, като например планинските райони. Предвиждат се също така и програми за усъвършенстване на публичната администрация. В регламента за общо приложимите разпоредби се предвиждат също така и адхок инструменти с цел стратегически инвестиции. Контрибуито. Мисля, че като цяло постигнахме добри резултати и благодаря на колегите за много важната им работа. Сега от нас зависи по време на разискванията, както и утре по време на гласуването, да си свършим работата. Има още някои нерешени въпроси, като например инвестициите в областта на екологията. Но нека сме единни по време на гласуването по този инструмент. Така следващият парламент ще разполага с един съвременен и новаторски инструмент за развитие и растеж. Председателят благодаря от името на Европейската комисия госпожа Юрова. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, това е един нов жалон на споделеното управление Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Това са основните средства в научно-изследователските дейности, в свързаността на Европа и в социалната инфраструктура. От името на комисията искам да изразя ам, поздравленията си на господин Коцолино и на докладчиците в Сянка за това, че се справиха с този доклад за толкова кратко време. Изборите са толкова наблизо и независимо от усилията няма да а, имаме време, за съжаление, да организираме триалози. Когато разглеждаме доклада за регионалното развитие, комисията оценява усилията да се търсят корените на проблемите в регионите и да се направи така, че никой от регионите да не бъде изоставен. Ние трябва да намерим най-добрите средства, за да постигнем това. Е, два въпроса. Тематично концентрация и обхват на подкрепата. Концентрирането на ресурсите с ограничен брой приоритети е ключов принцип е, на инвестициите, за да не се е, прехвърлят фондове не по предназначение. Всичко политиката трябва да бъде да се насочва да, е, да се насочва финансирането към важни регионални проблеми. Не трябва да се търси централизация, напротив, трябва да се търси по-голяма гъвкавост, за да може регионите да компенсират. Държавите членки трябва да осигурят отношения, които да се, да се основават на доверие и на диалог. Комисията показва ясна визия за една по-интелигентна, по-зелена Европа, конкретните цели а, няма да бъдат а, включени като изчерпателни цели, а това ще бъде по-нататъчна стъпка към един подход, ориентиран към постигането на резултатите. За съжаление, до този момент не сме постигнали взаимно разбирателство по тези въпроси. Разгледаме конкретните цели, представени в парламента, градската мобилност, туризма, спорта и така нататък. Всичко това обаче ще разводни, разводни тематичната концентрация. Комисията предложи да се изключат сфери, които са свързани, които имат нисък ниско въздействие или които биха могли да имат дългосрочен ефект, който предотвратява постигането на европейските цели, например инвестициите в изкопаеми горива. Опасяваме се, че измененията, предложени от парламента, могат да доведат до неефикасност. Разпоредбите, свързани с изпълнението на пакт за стабилност и растеж не би трябвало да се въвежда чрез секторно законодателство. Комисията трябва да продължава да регламентира с принципа, по принципа на макроекономическа условност. Очаквам да проведем един плюс отворен дебат. Благодаря, госпожо комисар, госпожи и господа, имаме е, изказвания от комисията, бюджетната комисия, от комисията по бюджетен контрол, по околна среда, по транспорт, по замеделие и по култура. Нека да започнем дебата. Е, да започнем с господин Ян Обрихт от бюджетната комисия. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо, госпожо комисар, много внимателно ви слушах, особено критиките ви към работата на Европейския парламент. В самото начало на дебата такива твърдения предвещават доста разгорещени разисквания. Смятам, че първоначалната предложение на Европейската комисия беше упростяването, намаляването на броя на целите, по-ясно определяне на изискванията за селските райони, например. Но по някои въпроси позицията на Европейския парламент е по-различна от тази на Европейската комисия. В частност, по отношение на целите, които следва да се определят. Ние не искаме повече, по-малко ефикасност, не, ние искаме повече последователност между програмите. Европейският парламент е на малко по-различно мнение по отношение на инвестициите и на тематичната концентрация. Смятаме, че е, Фонда за регионално развитие и частта за финансирането му е добра, добрата част на предложението, но според нас трябва да се въведат редица подобрения и изменения на този текст. Благодаря ви от името на Комисията по бюджетен контрол. Думата има господин Вон. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Европейския фонд за равно развитие и Кохезионния фонд ще останат сред основните инструменти за развитие в Европейския съюз. Около 25% от бюджета на политиката за сближаване ще мине през фонда за регионално развитие. Ето защо Комисията по бюджетен контрол иска тези средства да се разходват по възможно ефикасен и целесообразен начин. Едновременно обаче признаваме, че фондът е много важен и затова приветстваме по-голямата част от предложенията предложенията на докладчика, за разлика от комисията, очевидно. В частност, приветстваме инициативата или по-скоро предложението да се отдели част от финансирането за следващите райони. Това се случва за първи път и знаем, че често селските райони се чувстваха изключени от финансирането по политиката за сближаване. Също така, госпожо, господин председател, държа да изкажа съжалението си, че Уелс за в бъдеще най-вероятно няма да могат да се възползват от структурните фондове. Ние бяхме нетен бенефициар и е много жалко, че няма да можем да сме бенефициари за бъдеще. Пак държа да отбележа, че Европейския фонд за отделно развитие е много важен източник на финансиране за нас и се надявам дори Пединеното кралство да не пусне Европейския съюз, фонда да остане много успешен инструмент и за бъдеще да продължаваме да се борим за ФРР. Много ви благодаря. От името на Комисията по околна среда думата има Луша Конечна. Добро утро. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, госпожо комисар, колеги. Ще се изкажа от името на комисията, в която членувам. Ще изразя и собственото си мнение. Всички сме наясно, че са необходими повече инвестиции за модернизирането на инфраструктурата в по-бедните държави членки за да изпълнят те целите си по отношение на климата. решаващо значение в това отношение са средствата по Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие. В редица държави членки те финансирането по тях отговаря на 50% от публичните инвестиции. Разочарована съм от това, че Комисията по регионално развитие не взе предвид предложението на комисията околна среда и не прехвърли целите за устойчиво екологично развитие за транспорта от цел 3 в цел 5. Необходим ни е устойчив транспорт, ако искаме да намалим емисиите. За това е, е необходимо по фондовете да се финансират нискоемисионни автомобили. Трябва да работим и за справянето с шумовото замърсяване и засушаванията и наводненията. Благодаря. От името на Комисията по транспорт, госпожа Кристин Реводалон. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е много голямо предизвикателство финансирането на подобни проекти, които а, са от полза на гражданите, би трябвало да бъде направено близо до хората и също така да се даде възможност на загъвкавост на местните общности. Като докладчик с Комисията по транспорт, аз искам да се върна на комисията, на идеята на комисията да се изключат инвестициите в а, а, авиотранспорта. Това е свързано с, с справедливите екологични цели. Това също така отговаря на нашите а, е, изисквания за защита на околната среда. Това беше обект на оживени дискусии. Аз си спомням, че и инвестициите в старите летища имат отрицателно влияние върху околната среда. Председателя прекъсва и моли за спазване на регламента. Сега от името на комисията по земеделие, господин Джеймс Никълсън, тук ли господин Никълсън, не го виждам, следователно от името на комисията по култура, господин Здроевски. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да ви припомня какво се случи в началото на настоящият мандат. В началото нямаше много критики към политиката на сближаване, но самото и съществуване беше е, поставено под въпрос. Оспорваше се ефикасността и, и справедливостта й. Спомням си, че когато бях министър на културата в Полша, успяхме да осъществим голям брой проекти благодарение на европейските структурни фондове, което имаше много голямо въздействие за нашите региони и може би предизвика дори известна завист. Политиката на сближаване е част от а, действителността на европейските региони и носи добавена стойност. Ето защо подкрепям всички, които се бореха за оцеляването на тази политика. Господин Олбрихт, госпожа Хюбнер, всички те се бореха говориха за защитата на политиката на сближаването и нейното отстояване. Мисля, че сега е момент да рационализираме целите, да гарантираме повече последователност от това, което се изисква от данъчните власти. Трябва да се подобрят някои аспекти, да, но като цяло смятам, че текста е добър и ще доведе до положителни резултати. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказващите от името на политическите групи. Започваме с господин Валкарсел Сисо от името на НБ señor presidente. Благодаря, господин председател. Утре ще гласуваме за споразумението, постигнато на първо четене за Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Работихме усилено по него през изминалите месеци, допълнихме и досъвършенствахме предложението на комисията – според нас по двата фонда трябва да се субсидират и действия след природни бедствия, като например горски пожари, наводнения и други. Европейският съюз трябва да присъства по места, когато има такива бедствия. Отправени бяха и искания за най-отдалечените региони, които взехме предвид. Предвиждаме също така и действия за борба срещу обезлюдяването на селските райони в държави като Испания. Трябва да направим така, че да се гарантират пропуските по отношение на демокрацията в някои области. Европейският съюз трябва да присъства по места, да използва двата фонда, за да вдъхне нов живот на градовете и селата. Ако искаме наистина да има демократична пролет, да се възроди демокрацията, то ще трябва да дадем възможност на жителите на селските райони да се издържат от работата си. За целта са необходими, например, по-добри обществени услуги. Убеден съм, че ако сега наистина работим за селските райони в Европа, утре, в бъдеще, извинете, ще можем да се наслаждаваме на плодовете на тази си работа. Председателят благодаря. Интересни са дебатите. Има много гости също, които ги следят в момента. Господин Бощинар. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Коцелин за отличния доклад. Като бивш докладчик за кохезионния